следващата седмица ще отиде на Европейския съвет и ще се унижава, молики за удължаване на срока на действие на член 50. Господин Барния каза тази сутрин, че ако това споразумение бъде одобрено, следващия етап от преговорите може да продължава до 4 години. Прекалено дълго. Не искаме да губим 4 години от нашия живот. Не искаме да удължаваме агонията с още 4 години. Нито вие искате това. Вие си имате собствен план. Вие искате Съединени Европейски щати, искате ваша армия, искате всички да станат членове на Европейския съюз. Ние за вас сме просто нещо досадно. И както каза господин Ферховстът, европейските избори предстоят. Вие не искате нито аз или някой от евроскептиците да бъде тук. За това има много лесно решение – а именно британската молба за удължаване да бъде забранено, да бъде отхвърлено на Европейската среща на върха. По-голям част от подготовката вече е извършена. Въпреки, че има някои сътресения по пътя, и ние, и вие можем да се отървем от този проблем до край на живота си. За това виждаме, че има решение пред нас. Европа за групата на Европа на нациите свободата, господин Батан, госпожа Мей може и да е изцяло некомпетентна, но тя следва план. От самото начало планът беше да се, за, да се бави Брексит, да се издигат пречки и накрая той да се възпрепятства. Основният аргу... фалшив аргумент, който се използва е, че не можем да напуснем без митично споразумение. Споразумението е ужасяващо лошо и беше отхвърлено от парламента не защото е лошо, но защото не беше достатъчно лошо. По-късно днес парламента ще отхвърли напускането без поразумение. В четвъртък по всяка вероятност ще гласуват за продължаване на член 50. Но за какво господин Юнкер вече каза на правителството на нейно величество, като на непослушни деца, че няма шанс за предоговаряне. В Обединеното кралство имаме правителство и парламент, които не искат да напуснат Европейския съюз и те възнамеряват да не се съобразят с демократичното желание на гражданите. Господин Тимерманс е, изрази своето възмущение. Той каза, че само парламентът може да даде насоки. Това не е така. Съветът и комисията също могат да дават насоки когато британския парламент поиска удължаване на член 50 и трябва да го отхвърлите. Там се казва, че ако не бъде постигнато споразумение до 29 март, договорите автоматично престават да имат действия. Направете си услуга и на себе си, и на нас Председателката, благодаря колега. Отдавна сме прескочили, пресрочили време, така че ще бъда стрикна. Госпожа Доц. Благодаря, господин председател. С нощи членове на Британския парламент от всички партии отхвърлиха споразумени. споразумение. Съжалявам, че не се постигна по-голяма успеха. Главни а, и фин, правен консултант ясно казва, това ще бъде много сериозно, защото Великобритания няма да има международно правни начини да излезе от, да уреди въпроса с Северна Ирландия. А, аз винаги съм казвал, че искаме взаимно изгодна сделка и за Европейския съюз, и за Великобритания, и за най-близките ни са, са, са съседи. Но ние трябва да зачетем е, и интересите на Северна Ирландия. Тук бяха поставени няколко въпроси. Много се говори за правата на гражданите. Аз съм съгласна, че гражданите не трябва да бъдат разменна монета в тези преговори. Камерата на общините вече е, говори за това, че трябва да защитим правата на гражданите. Това е предизвикателство. Нека приемем и да продължим да го говорим, да спрем да говорим за това. Господин Левандовски. Пани президент, я любя... Уважаема госпожо председател, въпреки, че много обичам британските сериали, но този сериал е прекалено дълъг. И някак си все не може да ми харесва. Все повече има изненади. Все повече се притеснявам, като гледам как се развива политическия живот в Обединеното кралство. Това ми напомня до някъде как в комунистическа Европа опозицията винаги се стреме винаги имаше стремеж в комунистическа Европа опозиция да бъде представена като изкупителна жертва. И колкото повече изненади виждаме, толкова повече проблеми виждаме също така. Точно поради тези партийни различия. Те не позволяват да се намери положително решение. Мнозинството, което е за не, не предлага политическа альтернатива. Аз съм един от тези, които смятат, че излизането без договор няма да бъде добър вариант, но виждаме, че няма единство и няма сигурност в Обединеното кралство. Виждаме как хиляди полски граждани вече живеят и работят в Обединеното кралство и трябва да се намери решение за тях. В продължение на години не успяхме да намерим решение. И, за съжаление, сега трябва да се приготвяме към песимистичния сценарий. Съветът се стреми да се бори срещу дезинформацията. Има редица общи елементи. Например, ние знаем, че по време и при подготовката на референдума имаше много дезинформация. Очаквам следващия Европейския парламент, съвет и комисия да могат да се борят срещу дезинформацията и ще гарантират киберсигурността, защитата на личните данни и да не се позволява предоставянето на лични данни на тези, които нямат право на тях. Господин Галтиери. Благодаря. За втори път британското правителство не успя да намери положително мнозинство в Камерата на представителите. Беше огромна грешка да не се положат усилия да се обединят всички сили в интерес на страната. Вместо това правителството реши да се обърне към твърдо твърдолинейните привърженици на Брексит. Господин Хенкел, бъркате. Както каза Мишел Барние, Европейския съюз винаги е подхож, е бил справедлив е прозрачен партньор по време на преговорите. Положихме всички усилия, за да гарантираме организирано напускане в защита на гражданите. Сега искам да кажа, че ние нос, имам, сме поели отговорност да защитаваме всички европейски граждани и да опазим мирния процес в Северна Ирландия. Също така отчитаме и линии, позицията, от които Обединеното кралство не отстъпва. Това е единствения договор за оттегляне, който е възможен. Единственият, който може да спечели одобрението на Европейския парламент. Какво предстои? Надяваме се парламентаристите да отхвърлят напускане без споразумение, което би било катастрофа. И имаме ясни насоки за това как да се избегне сценария за, не, за без споразумение. Митническо споразумение ще бъде полезно за економиките на двете страни, ще преодолее страховете, свързани с механизма, предпазния механизъм за Ирландия. Ясно е, че единствената альтернатива да се даде възможност на гражданите да кажат не на Брексит или да просменят правителството. Ето, това е дебата, който трябва да се води, а не дебат за удължаване на срока. Срокът е инструмент, но е нужно да има ясни политически причини. Ние ще продължим да работим открито и отговорно в това число и спрямо евро... британските граждани, които са граждани на Европа. Колеги, знам, че дебатът е важен и всички искат да кажат мнението си, само че трябва да бъда стрикна. Господин Никълсън, минута и половина. Тази сутрин, госпожо председател, тъга и слушах много изказвания. Нищо хубаво не се чу. Всичко беше отрицателно. Е, хората е, всъщност е, твърдици, позициите са втвърдени и нищо ново не се очаква. Господин Тимерманс казва, това е положението. Очакваме Лондон. Мислили ли сте, че вие и господин Юнкер също имате своя роля, че вие също трябва да търсите решение? Госпожа Цимер говореше за Северна Ирландия. Тук не говорим за Ирландия ирландското единство. Дори националистите не искат референдум за границата. Те приемат споразумението от разпети петък. Господин Бърние, казахте, че е, цялата отговорност е на Великобритания. Вие също, господине, носите огромна отговорност и това не ви не е достатъчно просто да говорите с хората от Северна Ирландия за да, и за да чуете това, което ви се ще да чуете. Ви трябвало да чуете и другите гласове на Северна Ирландия. И съжалявам, че трябва да ви го кажа при цялото ми уважение. Не е хубаво вашето споразумение. Няма да се получи. Трябва да намерим друг начин. Нуждаем се от отлагане по член 50. Да, за да намерим това друго решение но, но не е достатъчно да кажете, посочете причините. Ние се нуждаем от добро решение, защото моята партия, е хората, които представям, искаме добро решение. Вие казахте, че твърдите, говорите само е, да път, можете ли да гарантирате пълна пропускливост на граница между Северна Ирландия и Република Ирландия? Джеймс, провали се с времето, искам да ти кажа, казва председателката. Сега госпожа Харкин, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Мей изрази дълбоко съжаление за провала си при гласуване в парламента. Всички изразяваме съжаление. Ние имахме своите различия, особено кралство, понякога поради историята, поради различните възгледи, поради фалшивите новини. И трябва сега да мислим за бъдещето. Не трябва да заправяме 1992 година, 2001 година, 2008 година. 2000... Това, което се случи в Ирландия през 2005 година, какво се случи във Франция и Нидерландия, когато така ще ни казаха не на някои предложения от Европейския съюз. И обаче това беше преодоляно и от самите държави членки от Европейския съюз чрез консултации, взаимно изслушване. И беше намерен пътя към продължаване на съвместната работа. Аз мисля, че все пак това може да се случи с Обединеното кралство. Също така не съм съгласна с онези, които говорят за злобата и неотстъпчивостта. Това каза господин Фараш. Той винаги иска да прехвърли отговорността за разцеплението в страната на други. Съгласна съм с господин Барния. Трябва да останем търпеливи и изпълнени с уважение, като същевременно се придържаме към нашите принципи. Благодаря и на него и неговия екип за цялата усърдна работа. И съгласна съм с господин Гвалтери. Удължаването може да ни позволи да намерим пътя напред, но трябва също така да се потърсят и други възможности. Благодаря, госпожа Еван, за една минута. Благодаря, госпожо председател поредно поражение за британското правителство при едно ключово по гласуване за споразумение, което щеше да бъде катастрофа за Уелс. Ясно е, че парламентът във Великобритания не може да стигне до разумно решение. Крайно време е да се обърнем пак към хората. Властите в Уелс и и Лондон ни доведаха до тук и концентрацията на власт продължава този хаос. Пътя напред е демокрацията. Трябва да дадем възможност на хората да дадат своята дума за бъдещето, след като видяхме и фактите. Когато събитията се променят, хората променят и мнението си. Така се случи и в мой избирателен район. 55% подкрепят оставане с 14% повече и имаме нужда от удължаване на член 50 в интерес на хората. Благодаря за минута и половина, госпожа Андерсън. Хората от Северна Ирландия на, на хората от Северна Ирландия им писна та, цялата тази объркотия, целият хаос по, в Уестминстър, не само с нощи, но пред по време на целия Брексит се е, безнадежност. Хората от Северна Ирландия трябва да, да, да, да защитят своите интереси. Ние настояваме в споразумението за оттегляне отпадне да, като е едно от възможните решения. И отново политическия естаблишмент в Великобритания се кани да отхвърли това Европейския съюз подкрепя споразумението от, от, разпети разпет и петък, но това означава възможност за Демократична партия на Северна Ирландия. Независимо какво казва Джик Никълсън, самия британски премиер смята, че целият Брексит е в подкрепа на ирландското единство. През април 2017 година Европейския съвет го заети да говори в този въпрос. Европейския съюз казва, че трябва да се подготвим за катастрофа при Ноудел, кой разумен човек ще се качи на влак, който се хвърля в пропаста, без да възможно да се забави? Хората искат да напуснат този влак и единственото решение е ирландското единство. Затова ви моля, поискайте демократичен и законен референдум за Ир... обединение на Ирландия. Председателката, благодаря, съжалявам, но трябва да ви прекъсна. Господин Пендичини. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че е, дойдохме до момент, в който трябва да се заседем въпроса какви са причините за Брексит. Нека да си по, нека да си спомни Макрон, Меркел, всички останали, които объркаха общественото мнение в Великобритания. Те много ясно изразиха своята позиция, когато не се присъединиха към еврото, към Шенген, фискалния договор винаги са реагирали съзнателно срещу политиката на ограничения и строги економии на Европейския съюз. Е, нека тук да се замислим за Европейския съюз, която е колонизация от Франция и Германия. ако това продължава, Брексит има опасност да се превърне само в първа стъпка на разтуряне на целия Европейски съюз. Благодаря, госпожа Аткинсън. Моля за извинение британския народ за всичките лъжи, които бяха изказани изказани. Тая не на немския вестник, че британците не искат Брекзит. Но ние си спомняме, че мнозинството от британците гласувах за Брекзит. Госпожа Мей каза, че липса на споразумение е по-добро нещо, отколкото лошо споразумение. Но какво се случи? Всъщност, тя получи неодобрение от страна на британския парламент и ви, виждаме, че демокрацията е нещо само, което става на хартия. Виждаме, че е, Туск каза, че има отделно място в Ада запазено за унези, които са за Брекзит. Нека наистина да си върнем контрола. Господин Волф, 7 минути. Благодаря, госпожо заместник председател. Преди два дни докторите поставиха диагноза на моя чичо с, с смъртоносен рак. Той ще почине съвсем наскоро. Той защитаваше а, гражданите срещу педофилите. Той беше голям уявски демократ и гласува за напускане и ще почине без да е видял Брексит. Той ще почине без да е видял Брексит заради една политическа класа, която се отнесе с пренебрежение към волята на гражданите, които смятат, че ни превъзхождат и могат да контролират живота ни и не иска да се вслушат в гласа на хората. Той ще почине без да види Брексит заради предатели като Тони Блер и Доминик Рап, които се съюзиха с чужди сили. Моят е, чичо ще почине без да види Брексит, но заради онези, които отказаха Брексит на онези, които гласуваха за Брексит. Господ няма да бъде на а, ваша страна. Благодаря ви. Господин Брок за две минути. господин пред... госпожо председател, драги Обоболман, господин Тимерманс, колеги и колежки. Мисля, че в Камерата на общините има коалиция, която не е в състояние да постигне мнозинство. Това са хората, които искат съгласували Римейн и онези, които са последователи на Фараж, и не искат споразумение с Европейския съюз и а, онези, които дърпат чергата към себе си. При това положение не е възможно конструктивно решение. За това двете големи партии най-сетне трябва да започнат да си говорят. Трябва да ни докажат, че там, където има конструктивно мнозинство, за което си струва да се говори. И си мисля, че удължаване на срока не е възможно без такова уточнение бих казал, no extension without clarification. Просто трябва да се знае, а не да отлагаме, за да видим какво ще стане. Според мен не носи решение. И аз мисля, че в следващите две седмици Камерата на общините трябва да стигне до решение. Нуждаем се от тази сигурност след като проведохме преговори в продължение на две години. Мишел, благодаря ти за свършената работа, за работата на комисията, на твоя екипа. Но аз съм на мнение, че би трябвало да застанем дори на, на, на главата си да се бяхме изправили камерата на общините, нямаше да ни ги приеме. Повече не бе възможно, повече не можеше да се направи, ако не искаме да предадем европейските интереси. Това, което сега е, говорим за отворени граници. Британия не може да се промъкне на един общия пазар без да се заобрази с неговите изисквания. Стига популистски изказвания, защото това е неприемливо. За минута и половина госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин заместник председател, господин Барние, госпожо министър, няколко дни преди Европейския съвет има много въпроси, но някои от тях са особено важни за бъдещето на Европейския съюз. Най-напред Брексит. Поражението, което претърпя Тереза Мей вчера, и е, може би е неизбежно искането за удължаване на срока по член 50. И това просто продължава сигурността от 2016 година. Трябва да се даде думата на британските граждани. Това е призиви, призива на наши колеги. Това е отговорът на проблема и нека да чуем гласа на гражданите за да се види в каква посока да се върви. Ясно е, че в Камерата на представителите няма ненамерен изход. Нека да чуем мнението на гражданите, въпреки че много от нашите колеги, които са твърди привърженици на Брексит, са против, се притесняват от това да се даде глас на гражданите. Другия въпрос, който е от решаващо значение за бъдещите, бъдещето на Европейския съюз, са климатичните изменения. Предстои да се приемат много важни мерки, но аз мисля, че трябва да се променят методите. Трябва да се променят метод в европейския семестър, така че да се предвидят целите, свързани с екологията. Господин Вандален, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Здравейте всички. Новото решение вчера показа, че 200 250 финансови институции са напуснали Великобритания, над 5000 работни места, над 5 е, мили... милиарда британски лири като стоеност напускат страната. Има твърде много неизвестни и това тревожи бизнеса. Затова фирмите напускат но ние ще ние също ще бъдем засегнати в транспортния сектор и в други области. Едновременно с това в британския парламент не се оформя мнозинство подкрепа на един от вариантите. Необходим е нов подход. Трябва да се преосмислят нещата Великобритания трябва да остане в Европейския съюз. Трябва да нуждаем се от New Deal, не No Deal. Трябва да направим <clears throat> пред, ново предложение. Господин Фланегът, минута. Благодаря, госпожо председател. Чувам думата солидарност много пъти. Солидарността може да бъде политическа, но и финансова. Господин Тимерманс, вие говорихте за продължаваща подготовка към един нов към едно ново споразумение. Какви са плановете да бъде финансово подпомогната ирландската економика? Искам да получа отговор. Солидарността до сега не е струвала нито един евроцент на Европейския съюз. Също така хората говорят за солидарност, но също времено виждаме какво се случва в Ирландия. Като част от финансовата помощ, която е необходима в случай на липса на споразумение, трябва да видим конкретни мерки. Вие казахте, господин Тимерманс, че сте изпълнени с уважение. Наистина, хората в Ирландия не могат да имат контрол върху политическото бедствие. Радвам се, че Туск и Юнкер не са днес, защото времето за лични предразсъдъци трябва да отстъпи на разумната дипломация една минута господин Госпожо председател, господин Тимерманс, Европейския семестър от 21 март ще даде на Европейската комисия мандат за да договаря споразумение за свободна търговия с САЩ има опас... Е, Германия се притеснява от евентуално налагане на 25% мито върху автомобилите. За какво става? Дума за нулеви митнически ставки така че Германия да запази положителните си търговски баланс с САЩ, като заедно с това вреди на економическия растеж на други европейски страни, на първо място Франция те ще ни налагат допълнителни условия. Трябва да се. Съединените щати искат да се премахнат регулаторните пречки пред селското стопанство. Ферм, френските фермери ще загубят много. Както винаги, преговорите по това споразумение ще се водят зад гърба на гражданите. Те ще разберат много късно какво им се е случило. Господин Вилимски. Благодаря госпожо председател, благодаря господин комисар. Проследихме дебата в Камерата на представителите на в Камерата на общините на Британския парламент бяхме шокирани. Не можеше ли да бъде друго, тъй като имаше явен мандат. И, и извинявайте, че ви прекъсвам. Явно няма превод на английски. Бихте ли започнали от начало? Госпожи и господа, всеки, който е проследил дебата в Камерата на общините с нощи и е видял спектакъла на британската политика, не можеше да изпита друго, освен шок. Тъй като имаше явно мнозинство. Сред британците за напускане на Европейския съюз. А това, което става в парламента е съвсем различно. Това, за което говорим, е зачитане на демокрацията, зачитане на решение взето от мнозинството, от народа, който е дал ясна насока какво да правят политиците, ясен мандат. Така че аз призовавам всички ви да спрете да си заигравате с идеята за втори референдум, който да бъде организиран през задната врата. Е, имало е референдум. Той се е произнесъл. Как ще приключи тази игра? А ако вторият референдум също не ви харесва, трети референдум ли ще има? Не, трябва да се отнасяме сериозно преди всичко към себе си. Трябва да реформираме Европейския съюз и да спазваме правилата на играта. Трябва да бъдем справедливи. Господин Синодинус. Или Тук нещата не опират само до процедура всякаква е, федерализация или е, нов вид Европейски съюз, който искате да конструирате, ще бъде отхвърлен при следващите европейски избори. Е, здравите патетични сили ще нарастват, ще увеличават влиянието си и те ще се опитат да ренационализират правомощия опита да се сплаша другите държави членки няма да успее. Тези, които държат властта, не искат доброволно да е, сътрудничат между суверените държави и членки. Те ще бъдат отхвърлени обаче и ще трябва да се съобразят с националния суверенитет и националните държави. Сериозни хора вече трябва да застанат е, начало на правителствата. Разбира се, е, става дума за сътрудничество между държави членки, които, е, е, което ще е на основата на държави, национални държави. Госпожа Кастилио. Благодаря, господин, госпожо председател. Господин Барние, господин комисар, всички вие свършихте чудесна работа. Споразумението, което беше постигнато в понеделник вечер, беше една чудесна възможност. Беше единствената възможност а, да се изтегли Обединеното кралство по определен ред. Разбира се, останаха а, притеснения, свързани с Митническия съюз, но все пак а, нещата останаха в ръцете на британския парламент. Какво стана обаче? Разбиха ни се иллюзиите – Оказва се, че депутатите в Великобритания непрекъснато пречат на реалистичното решение. Утре ще се гласува пак, след това ще се гласува дали да се удължи срока на член 50. Едно нещо обаче няма да се промени и това са условията на вече договореното споразумение. Тоест, Обединеното кралство ще трябва да реши с или споразуме... без споразумение ще напусне. Ще имаме ли сделка или няма да имаме сделка. Това е въпросът. В момента цели несигурност. Има ред решения, които а, трябва да се вземат и те са свързани с огромни промени в а, страната. Те не могат да се вземат просто така, лесно. И на второ място, теглянето на Обединеното кралство ще има огромно отражение върху ежедневието на обикновените хора. То ще засегне дори и дребни, тривиални неща, за които те да не си дават сметка, като например достъпа до по-ефтини стоки, по-разнообразни стоки, условията при които се пътува, роуминг таксите и ред други неща, Така че в момента е необходимо повече от всякога Европейския съюз да се заеме с глобалните предизвикателства, които са свързани с изтеглянето. В противен случай ние просто ще бъдем маловажни. има много лоши новини. Ще ми се разсърдите, но за съжаление ще се наложи да отпаднат спонтанните изказвания, тъй като сме много назад с програмата. Госпожа Файон за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Понякога има седмици в Страсбург, където надеждата и разочарованието са тясно преплетани. Сега е такава седмица. Всички тук говориха за вота в британския парламент с нощи, какво означава той, докъде ще доведе. Аз и колегите от моята група смятаме, че трябва отново британският народ да се произнесе. Явно британският парламент не може да излезе от ситуацията и тя трябва да бъде решена от британския народ. Искам да ви кажа, че има 60 младежи, които са в момента на посещение в нашия парламент. Те посещават различните политически групи и се опитват да убедят парламента да постави промените в климата начално място в дневния си ред. Не, че амбицията ни е малка, но тя трябва да бъде дори още по-голяма. Ако искаме да изпълним изискванията на Парижското споразумение, до 2050 година трябва да бъдем изцяло неутрални по отношение на въглерода и да си поставим по-амбициозни цели за 2030 година. Необходимо е Парижското споразумение да се превърне в законодателен акт на Европейския съюз и всички държави членки да имат ясно определени задължения. Младежите са прави да искат от нас да поемем такива ангажименти. Това е единственият лъч надежда, който видяхме тази седмица. Благодаря, господин Шулик. Хаосът, който настана вчера в Британската камера на общите, показва, че споразумението за оттегляне е, е, е, трябва да бъде забравено. Трябва обаче да. Е, проблемът е, че е, времето изтече. Е, Решението на, европейски, на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз обаче трябва да бъде зачетено. Да се пренебрегва ролята на е, народа, на хората е нередно. Да се провежда втори референдум или всякакви други е, идеи са нереалистични. Така че единственото логич, логично решение е да се подготвим за е, твърд Брексит, без споразумение. Това ще е много трудно и за Европейския съюз, и за Обединеното кралство обаче трябва да действаме е, хладнокръвно, е, тогава ще е, задействат правилата на Световната търговска организация не може, няма да мине всичко това без сериозни трудности, но можем да използваме времето и да предприемем решаващи мерки и стъпки да се подготвим за твърд Брексит. Господин Бей, една минута. Климатичните промени ще бъдат отново в дневния ред на Европейския съвет на 21 и 22 марта. От една страна Европейският съюз претендира, че спасява планетата, като намалява въглеродния двок и вредните парникови газове. От друга страна обаче стимулира производството на онези, които произвеждат такива вредни газове. Е, ние Всъщност е, смятахме, че подпомагаме хората, а подпомогнахме индустриалците. Това се прави без никаква защита социална, екологична. Е, подкрепяме производства на фини прахови частици, на серен окис, на всякакви други вредни вещества чрез подкрепа на производството, е, което отделя такива вещества. Необходимо е да се насочим към рециклиране на продуктите, е, към е, съкръщаване на веригите на производство. Това е единственият път, по който трябва да вървим, за да могат социалните ни цели да съвпаднат с економическите. Благодаря, господин председател. Отхвърляне на споразумението означава няколко решаващи неща. Първо, една е, хаотично оттегнене след две седмици няма да се случи. И второ, е, съюзите е, и Европейския съюз трябва да защити най-уязвимите, тези, които ще пострадат най-сериозно от отеглянето. За това не е направено нищо, а остават само две седмици, 29 март съществува сериозен риск за тези хора. Ако резултат от възможното гласуване утре е, е отлагане, е, въпросът е, е за какво е това отлагане и колко ще продължава то. Е, е тогава е, отлагане не само ще е, постави е, правен и политически проблем в контекста на европейските избори, но ще и е, предопредели период, в който бъдещо партньорство няма да може да бъде договарено. Протакане означава увеличаване на несигурността. Европейския съюз е казал многократно колко важно е да има едно регламентирано оттегляне въз основа на съответните членове от договорите. Това е условие за да се гради доверието, което е необходимо за едни е, задълбочени, амбициозни нови отношения и трябва да повторим това и днес. Благодаря. Госпожа Файон, минута и половина. Ако е, сега, когато говорим за економика, крайно време е да свързвам економическите проблеми с екологичните след гласуването в Британския парламент можем само да се надяваме, че няма да има Брексит въобще. Скъпи колеги, това беше, това ще е последният съвет от този мандат и предизвикателствата пред него са огромни, но трябва да използваме възможностите да работим за проваления проект с миграцията, управление на миграцията сигурните граници, граници трябва да бъдат възможни в все повече правителства преобладават националистични настроение и трябва да се борим срещу това. Техните основания са популистски и те ще използват, ще превърнат в заложник останалите част от Европейския съюз те е, всъщност игнорират е, е, гражданите. Миграцията от години вече е най-сериозният проблем на европейците. Избирателите искат да се намерят решение на тези въпроси и Европа трябва да докаже, че национализма, популизма са опасни, те не са европейски ценности и че ние наистина заслужаваме едно по-добро и различно бъдеще. Госпожа Томашич, минута и половина. Благодаря. Брексит доведе до пълен хаос, защото нито една от двете страни действа в духа на добра воля, нито пък иска да удовлетвори желанието на хората и това, за което те са гласували. Брексит е в общи линии възможност да се изпрати сигнал, че а, извън Европейския съюз няма как да има стабилност и просперитет. Същевременно а, чуваме гласовете предимно в Великобритания на тези, които а, гласуваха а, да, на, да останат в Европейския съюз. Това обаче се оказва невъзможно. Невъзможно е и да напуснат. Тоест, ситуацията е изключително осложнена, а това води до а, затруднения и в цяла Европа. Това, което сега очакваме да се случи, е само да се сочим с пръст и да си прехвърляме а, вината. Но това би било безсмислено. Белята е свършена. По-добре да се готвим за бъдещето. Бъдеще, надяваме се, а, базирано на търговия и взаимни ползи за всички. Благодаря. Една кратка бележка за Брексит от името на комисията води преговори господин Барние, но преговори водиха и британското правителство и техният министр. Проблемът не е липсата на сделка, а политическата криза, която се разгръща в Лондон, която активно бе подкрепена от мнозина от изказалите се тук, които както обикновено се изпариха. Но нека поговорим за нещо друго по време на срещата на върха. Мисля, че е много добре и много полезно да мислим сега за економиката. Преживяхме лоши времена след това крадък възход. Трябва да се подготвим за други кризи, които могат да настъпят поради търговски войни и други подобни действия. Необходимо е да мислим за забавянето на економическия растеж и да го предотвратим. Втората важна тема за мен е Китай – Нашите представители трябва да бъдат по-категорични, трябва по- видимо да отстояват нашите интереси по време на преговорите. Нека поговорим за киберсигурността. Не трябва да допускаме Китай да компрометира нашата сигурност в кибернетичното пространство и разбира се на трето място промените в климата. Ролята на Китай тук е неоспорима. И на четвърто място правата на човека. Мисля, че всички тези теми заслужават нашето внимание. Благодаря, господин Вайден Холцер. Наистина, е, трагично е това, което става с Съединеното кралство. Една горда нация с такава история сега е на път да се самоунищожи. Без никаква ориентация, без политическо ръководство, Британия затъва. Сега е много емоционален момент за всички нас, които наистина, не, това са неща, които ни е, които ни е, отчаиват. Е, в този исторически момент не, би трябва, не можем да си, допус, е, да си, да, да, да си е, позволим е, други грешки. Трябва да действаме прагматично и да дадем на британските ни приятели последен шанс. Всичко друго ще е грешно. Този сигнал, е, който, е, въпреки сигналите, които идват от Лондон, оставането на Обединеното кралство е най-разумния, най-разумния ход. Това би трябвало да легитимира един референдум, който, за разлика от предишния, трябва да има обвързващ характер. Преди всичко трябва да направим каквото можем, за да да се погрижим за е, интересите на е, британските и европейски граждани. Тези хора заслужават много повече респект, защото те са вземали жизненно важни решения е, възоснова на други обстоятелства и не би трябвало сега да ги проиграват. Благодаря, господин Мариес. Благодаря. Драматично се развиват събитията около Брексит. Те ни донесоха огромен шок, но изпратиха и едно ясно послание. Европа е континент на народи, на национални държави. Тя не е Европа на банките. Тя е Европа на народите и тези народи не могат да понесат повече економическа дисциплина и насилствено наложени корекции на националните бюджети. Това ще стане ясно и по време на европейските избори. Има и друг път, по който Европа може да поеме да се завърне към националните държави и националния суверенитет. Нека да а, не допуснем Европа на Германия. Much, госпожа Гърлинг, благодаря, госпожо председател. С нощи видяхме друга проява на неспособността на британския парламент да постигне консенсус. По-малко мнозинство, но все пак отново рушителна загуба за британското правителство – Имаме три варианта. Първо, да се откажем от член 50. Второ, британският министър-председател говори за втори референдум. Не подценявайте значението на тези нейни думи. Третата възможност, която тя очерта, бе нова сделка. Мисля, че Уестминстър и ясно показа, че третият вариант ще отпадне предварително. Значи, възможностите са или липса на сделка, или липса на Брексит – Твърде вероятно е британският парламент да отхвърли липсата на сделка, но няма да отхвърли липсата на Брексит. Естествено, трябва да внимаваме какво говорим, тъй като излъчваме послание. Искам да уверя колегите тук, че във Великобритания има много силна воля да се организира втори вод. Това е най-голямото евро, проевропейско движение в Европейския съюз. И проучванията на общественото мнение показват, че то клони към втори референдум. Не вярвайте на гласовете, които слушате тук днес. Седем от деветима оратори представляват само 1,5% от местата в Камерата на общините. Това са обичайните глупости, които се чуват от тях. Това са хората, които се застъпват за липса на сделка. Нещо, което непоправимо ще навреди и на британския народ, и на Европейския съюз. Те не са патриоти. Никой, който се нарича патриот, не би пледирал за такава вреда. Не дейте да обърквате всичко с онези, които искат да се обединят двете части на Ирландия. Те искат да се спазят споразуменията от разпет и петък. Те искат е, стабилност. А онези, които предизвиква целият този хаос, дори не ги е еня. Те не са тук, за да слушат. Вие чухте гласовете от вчера, ние сме гласовете на днешния ден, а младежите са гласовете на бъдещето. Corbett, Господин Корбет за две минути. След като първо беше а, отхвърлено споразумението през януари, госпожа Мей се опита да предоговори само едно условие това за предпазния механизъм за Ирландия, за да успокои собствената си партия. За мнозинството в парламента обаче не беше това основният проблем с нейното споразумение. Имаше други условия, които бяха проблематични и тя не се опита да ги предоговори, тя се опита просто да а, умиротвори собствените си съпартийци. Какво се случва сега? Мнозинството не иска да напуска без споразумение, но единственото договорено споразумение беше отхвърлено. Какво правим? Има само две възможности. Или да се договори нова сделка, или да се преосмисли Брексит. Друго споразумение в момента почти няма шанс да се предоговори. А пък втори референдум, както току-що чухме, все пак има шанс. Има а, анкети, които показват, че ако такъв референдум се състои, британския народ а, ще гласува да остане в Европейския съюз. Безумно е а, да се преследва волята на народа, която може би вече не съответства на волята на народа. Благодаря. Благодаря, господин Карас. Има минута и половина. Госпожо председател, дами и господа, ясно е всичко ако не се промени отношението на Обединеното кралство на 29 март, ще сме свидетели на хаотичен твърд Брексит. Трябва ясно да кажем, е, че ако не сме е, готови е, да разговаряме един с друг, няма да можем да решим никакъв проблем в бъдеще. Економически, екологичен, социален, демократичен, политически. Всички тези предизвикателства можем да решаваме само заедно в Европа. и можем да преодолеем всички трудности с една едина Европа. Това е смисъл и на този парламент. Това е, е, ще бъде основната задача и на следващия е, на следващата комисия тези, които носят политическа отговорност в Обединеното кралство, пък и в други политически партии и страни в Европейския съюз, трябва да осъзнаят това. Нека да да погледнем, е, да помислим за е, смърт, убийството на журналиста в е, Словакия, който се опита да разкрие корупционни схеми. Преследването на журналисти в Италия, Чехия, Румъния. Всичко това е опасност, която е, произлиза отвътре и е, именно с тези вътрешни е, опасности трябва ние да се борим в парламента лъжи, антисемитизъм, национализъм, изолиране, изолюционизъм, това не са начини за решаване на проблемите в Европейския съюз. Трябва да разговаряме един с друг. Господин Кели, минута и половина. Благодаря ви. След отхвърлянето на споразумението за излизане на Великобритания от Съюза с нощи, в Ирландия има голямо безпокойство, особено в земеделския сектор. Защото земеделците знаят, че и излизането без сделка и попадането по действието на правилата на СТО ще бъде трагично за Ирландия. Ако има твърдо излизане, тогава мирът през последните 20 години също ще бъде поставен под заплаха. За това се надявам, че днес Камерата на общините ще гласува за това да няма твърдо излизане без делка. И ако това стана, мисля, че ние трябва незабавно да допуснем удължаване на преговорите. Безусловно. Трябва да направим това поне за 3 месеца. Това няма да попречи по никакъв начин на нашите избори. Както каза колегата Никълсън, това ще помогне на британците да намерят друг път. И може би този път ще бъде да останат в Съюза. Дали това няма да бъде на празна надежда? Дали изобщо някакво удължение ще свърши някаква работа? Не зная, но Призовавам Европейската комисия да действа добросъвестно, да каже да, ще ви помогнем, ще ви дадем времето и пространството да подредите дома си, за да избегнете твърдия Брексит, да избегнете излизането с катастрофа и за да спасим това, което сме направили, даваме ви време и място. Швейца, one and a half minutes. Госпожа Швейца. Благодаря, госпожо председател. Очевидно е, че разискванията по подготовката за Европейския съюз се превърнаха в дебат за Брексит. Никой не споменава зелените технологии, Парижкото споразумение, не обсъждаме европейската промишленост и економика. Цари дезинформация от всички страни. За съжаление, Говорим единствено за Брексит. Естествено, тази тема е една от най-важните. Много бих се радвала обаче а, да помислим какво точно обсъждаме. Защото имаме ред отговорности. Ето какво е моето лично мнение. Аз също смятам, че трябва да има втори референдум. Има ред причини – поради които той трябва да се състои и действително има а, защо Евро... а, Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Наистина ми е много мъчно, че популистите спечелиха референдума, но все пак вярвам, че това може да се промени. Вярвам, че британските политици ще бъдат достатъчно отговорни и ще осъзнаят в каква ситуация се намират. Надявам се те да не застрашават повече бъдещето на младите хора. Онези млади хора, които искат да останат в Европейския съюз. Благодаря. Господин Тимерманс има думата. Благодаря, госпожо председател. След като изслушах внимателно изказванията, стигам до извода, че има много е, силна подкрепа в този парламент за начина по който води преговорите комисията от името на Европейския съюз, държавите членки и този парламент, а именно да се опита да стигне до е, съгласие с Съединеното кралство по едно е, оттегляне, което ще бъде е, ще има минимален е, негативен ефект върху двете страни. Това е начина по който води от самото начало преговорите господин Берние и ние така сме насърчени, че това е верния ни подход от думите, които чухме от вас днес. След като изслушах, изслушах господин Фараш и неговите колеги и след като съм свидетел на надутата гордост, с която той се изправи пред нас тук, понякога се питам дали той е бил в Сандерланд, дали е разговарял с работниците в завода там е, и им е казал, е, може би ще си загубите работата, но пък ще, аз ще постигна моята лелея на мечта да има суверен, британски суверенитет. Направил ли